председателя на бюджетната комисия. Благодаря ви, уважаеми колега, председател на комисията по бюджетен контрол и председател на комисията по правните въпроси. Благодаря ви, че говорихте пред нашите три комисии. Вие сте определен за вице-председател на комисията. Нямаше достатъчно време, за да говорите по всички въпроси, но сега разполагате с още 5 минути, за да може да допълните това, което не можахте да кажете. Благодаря ви за това, че бяхте толкова ясна във вашите отговори. Благодаря и за заключенията, които ще направите сега. Благодаря ви. Преди да премина към заключителното ми изказване, с позволението на председателя, искам да кажа благодаря на преводачите, които, както винаги, работят чудесно и имат голяма издръжливост. Uh, and actually, Ще се опитам да бъда много кратка. Защото, според мен, няма смисъл да се опитам да отговоря на някои въпроси по-детайлно, а други да не получат никакъв отговор. Аз действително очаквам тези пет години да работим съвместно, вие ще имате в мое лице един партньор и то редовно. В заключение искам да отправя две послания към уважаемите евродепутати. Първо, едно послание на благодарност. Не само защото ми отделихте от вашето време и участвахте в това, което според мен беше много конструктивен и насочващ диалог. А, защото в а, нашето общуване днес с а, мнозина от вас а, се познаваме от преди, преди това изслушване, аз оставам с а, впечатлението, че това, което ни обединява, е истинското убеждение, че можем да направим нещо по-добро за европейските граждани, нещо повече за Европа. И така стигам до второто ми послание. Аз гледам на себе си като на служител на гражданите и ще работя най-добре, ако имам чуваемост, ако имам отворено сърце и отворен ум. Слушайки ви, слушайки съвета, слушайки гражданите, понякога ще се съгласяваме да имаме различни мнения. Това може да се случи. Но това ще бъде на основата на това да изслушаме своите позиции, да търсим възможност да работим заедно, да се допълваме. Защото със сигурност никой от нас, аз се включвам в тази категория, нито съветът, нито комисията като цяло, не дори Европейският парламент самостоятелно биха могли да предоставят най-добри услуги на нашите граждани. Но съвместно можем да го направим и ще го направим. Благодаря ви. Сега ще дам думата и на председателите на комисиите. Преди това, нека напомня на координаторите, че съвместното заседание на трите комисии за оценка на изслушването е предвидено за 18 часа до 18.30 в зала АСП 1Г3. Госпожо кандидат заместник-председател. Още веднъж благодаря ви за дадените отговори и писмено и днес устно на поставените 44 въпроса. Всъщност и ние като вас искаме да направим възможно най-доброто за европейските граждани. Знаем, че бюджетът е скромен 1% от БВП но точно защото е скромен, трябва да подходим изключително деликатно. Така или иначе, ние започваме новия си мандат с наследеното, което е 23 неразплатени задължения. Всичко това предстои да се плати защото то беше залегнало като дълг още края на 2013 година. Необходимо е да разчистим този дълг, защото Европа иначе ще има доста критикуван образ. Време е да направим конкретните стъпки и да разплатим задълженията. Много ви благодаря за направените изказвания. Би било преждевременно да кажем какво ще бъде решението, но ние наистина нямаме търпение да направим преразглеждане на многогодишната финансова рамка, тъй като това ще бъде нещо важно в контекста след изборите. Необходимо е да отговорим на очакванията на всички европейски граждани. Те искат конкурентоспособност, растеж, заетост и най-общо казано благоденствие. Това е от името на комисията по бюджет. Разбира се, стана дума и за тези 300 милиарда. Сигурно много ще ви питат за тях през следващите седмици. Говорихме и за бюджета 2015 година и за краткото време се запознахме с вашите мнения. Госпожа Гресла има думата сега. Благодаря. Може, казахте вие, да направим нещата по-добре. А, с това искам, с вашите думи искам да завърша. Наистина, а, смятам, че комисията може да работи по-добре. Виждаме, че тази комисия е комисия на реформите. Комисията за първи път разгражда някои структури и прави нови. Надяваме се това да е за успех. Желаем ви всичко добро. Благодаря ви. До на Комисията по правни въпроси. Госпожо Георгиева, благодаря ви за вашите отговори. Сигурен съм, че получихме достатъчно информация, за да продължим с оценката. Искам да напомня на колегите, че ще се видим в 6 часа в сала а 1 г 3 Благодаря. Мерси, la séance est Благодаря, обявявам край на заседанието. Félicitations, madame. Vous avez remarqué l'épreuve.